от е, споменатите вече групи. Нямате възражение, тогава приемаме и тези изменения. Преминаваме съгласно дневния ред към изявление на съвета и на е, комисията по темата Споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейската общност и Таджикистан. Господин Петърле е докладчик. С е, удоволствие давам думата на моята бивша колежка, госпожа Малстрем. Благодаря, е, госпожо председател, дами и господа, е, госпожо комисар. Радвам се, че имам възможност днес след обед да обсъдим отношенията между Европейския съюз и а, Таджикистан. Подписването на споразумението за партньорство и сътрудничество е много важна стъпка в наш... развитието на нашите отношения. В вашата резолюция за стратегията към спрямо Централна Азия миналата година вие призовахте за по-бързо сключване на споразумение за партньорство и сътрудничество. Това споразумение сега е ратифицирано и от отваря пътя за да вървим бързо напред, да може, за да може то да влезе в сила до края на годината. Това ще бъде един ясен сигнал, че от, започваме нова глава в отношенията между Европейския съюз и Таджикистан. Дами и господа, Таджикистан е важна част от нашата обща стратегия спрямо Централна Азия. Тя е една от бедните страни в света. Няма излъз на море, има граници с Афганистан и затова представлява много важен път за контрабанда а и за влияние, исламистското влияние. Затова ние искаме всячески да поддържаме Таджикистан, както за да помогнем на страната, така и за да спомогнем за решаването на общите проблеми шведското председателство изпрати група на високо равнище през юли в Таджикистан. Вчера в Брюксел бе проведена конференция по въпроса на Централна Азия. Но, има и други страни, с които нямаме а, споразумения. Ако искаме сериозно в тази част на света, ако искаме сериозно да изпълняваме нашата стратегия, трябва да създадем рамки за двустранните отношения. Политическия диалог и практическото сътрудничество с Таджикистан трябва да бъдат подобрени, за да можем да се изправим пред общите проблеми, да ги решим по-ефективно. Необходим ни е по-добре структуриран подход в нашите разговори по въпросите за върховенството на закона, борбата с трафика на наркотици, тероризма и религиозния фундаментализъм. Трябва да постигнем напредък и по въпросите на демокрацията, управлението и човешките права в района. Разбира се, ние съзнаваме, че това няма да е лесно. И затова сме много доволни а, от наличието на структуриран диалог с Таджикистан, което ще даде възможност да разговаряме с тях. Следващата среща ще бъде на 23 септември в Душамбе. Искаме да продължим да насърчаваме Таджикистан, защото понякога събитията в тази част на света са тревожни. Искаме тази страна да тръгне по пътя на демократичното развитие, свобода, на изяв... изразяването, свобода на религията, развитие на гражданското общество, върховенство на закона, абсолютно необходимо, когато се борим с незаконни дейности, като трафикът на наркотици и фундаментализма. Основните права трябва да бъдат зачитани. Трябва да бъдат избягвани по този начин етнически и културни конфликти. Много сме загрижени от съществуващата корупция в страната, която пречи на развитието на Таджикистан и а, на разпределянето на парите от донорите, които се очакват. Бихме искали да убедим таджикските власти, че с този въпрос трябва да се справят час по-скоро. Госпожо председател, не можем да си затваряме очите пред наличието на транзитни пътища за наркотици, които минават през Таджикистан. А също така и а, страната е обект на радикални движения и международна организирана престъпност. Тя трябва да направи всичко необходимо, за да се бори с тези форми на престъпност, трябва да намери други альтернативни форми на приход. Ние приветстваме интересът на Таджикистан към обща работа с Европейския съюз, приветстваме неговите усилия. Таджикистан показва едно отворено, открито, конструктивно отношение към тези проблеми, нещо, което оценяваме като положително. Този диалог е особено важен, важна част от нашите усилия да помогнем на Таджикистан за и на съседните му страни да намерят решения на много сложни и тежки регионални проблеми, като например управлението на водния баланс в района. По всичко това възнамеряваме да работим заедно с Таджикистан в рамките на споразумението за партньорство и сътрудничество, като по този начин допринесем за постигане на главните цели на нашата стратегия за Централна Азия. Затова ние призоваваме парламента да одобри това споразумение, за да може то да влезе в сила час по-скоро. Благодаря. Благодаря ви, госпожо председател на съвета. А сега от името на комисията, комисар Фереро Валднер. Уважаеми евродепутати, първо искам да благодаря на господин Петерле за отличния му доклад, както и за резолюцията, която прави много добър анализ на положението в Таджикистан и прави препоръки, които мога да подкрепя. Стратегията за Централна Азия беше прията през юни. От тогава ние задълбочаваме отношенията си в обща полза. Сега има общо разбиране от ползите за по-засилено сътрудничество, за контрол и управление на границите, образованието, разнообразяване на източниците на енергодоставки. Ние търсим нови партньорства с седемте Централно-Азиатски републики. Тази цялостна стратегия се подкрепя от индивидуални и диференцирани двустранни отношения в зависимост от ориентациите на страните. Както знаете, нашето сътрудничество с Таджикистан все още се ръководи от споразумението за партньорство и сътрудничество, което беше подписано още с СССР, което беше потвърдено през 1995 година от Таджикистан, но това не отговаря на нашите амбиции по стратегията ни за Централна Азия. Нито пък отговаря на отношенията, които търсим с Таджикистан вашето съгласие за сключването на ново споразумение за партньорство и сътрудничество с Таджикистан, което е обект на дискусия днес, ще представлява важна стъпка напред и ще ни позволи да разширим и задълбочим сътрудничеството си с тази страна. Таджикистан днес е изправен пред сериозни економически и социални предизвикателства, както беше подчертано вече. В интерес на Европа е Таджикистан да се справи със своите трудности. Това е страна, която има граница от близо 100, 1500 км с Афганистан, граничи с долината Слот в Афганистан. Това е доста уязвима територия, от която може да проникнат е, ислямистски е, бойци. Също Таджикистан е, сериозно се отнася към спирането на трафика на наркотици и да допринесе за недопускане на разширяване на нестабилността. Но Таджикистан е слаба економика, всъщност най-бедната Централно-Азиатска република е Таджикистан и тя беше сериозно засегната от ниските цени на алуминия и на памука. Има 34% намаление и на преводите от чужбина, което е сигнал, че нивото на бедност може да стане по-сериозно и това да предизвика социално недоволство. Мисля, че сега ние сме на прав път в отношенията с Афганистан. Ние подкрепяме и насърчаваме реформите, които са наложителни. Морелс, който е специален представител на Европейския съюз, както и аз, сме посещавали многократно с страна. Има напредък, но повече трябва да се направи. Освен засилване на търговските връзки и сътрудничеството е необходимо да се въведат е, и мерки за подобряване на социалното положение, да се борба с корупцията, корупцията и подобряване на състоянието на спазването на човешките права. Президентът създаде поста омбудсман, който е наш важен събеседник в следващия кръг от диалог по човешките права през септември тази година. Съдебната реформа все още върви бавно. Гражданското общество проведе семинар в Душанбе и той излезе с препоръки, които се надяваме да бъдат отчетени от правителството най-вече по отношение на нуждата от нов наказателно-процесуален кодекс в, в Таджикистан. Комисията отчита тези безпокойства изцяло в отношенията с тази страна. Що се отнася до економическите реформи, ние искаме да се постигне напредък по механизъм, свързан с решаването на проблемите в сферата на производството на памук. Това е особено важно за справяне с безността в страната. Ако парламентът даде своето съгласие за споразумението за партньорство и сътрудничество, ще ни позволи да работим в много сфери на економическата и политическа реформа с подкрепата на гражданското общество за установяване на демокрация и човешки права. Комисията предоставя 66 милиона за периода 2007 и 2010 като помощ на Таджикистан и ще се увеличи на 70 милиона през следващите три години. Нашата помощ е насочена към подкрепа на отделни отрасли, техническа помощ за развитие на частния сектор. Този процес ще се подкрепи от делегацията ни в Душанбе. Намерението ми е преди края на настоящата година регионалната ни служба да се превърне в пълноправна делегация, за да насърчи процеса на реформи и пълното прилагане на споразумението за партньорство и сътрудничество. Надявам се, че това ще ни помогне да направим пълна оценка на постигнатия напредък в ключовите области, които споменах и за които ние имаме конкретни изисквания. Благодаря, госпожа председател. Давам думата на докладчика, господин Петърле. Четири минути имате, господин Петърле. Госпа министрица, госпа комисарка, колегица и колеги. Благодаря. госпожа председател, госпожа министр, госпожа комисар. Решението да се включи споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и Таджикистан е част от нашата стратегия за Централна Азия. Той показва желанието на Таджикистан за по-широко и интензивно сътрудничество с Европейския съюз и в търговията, и в други сектори. Надяваме се, че това споразумение ще бъде ратифицирано и след след Казахстан, Киргизия и Узбекистан ще можем да имаме подобно споразумение и с Таджикистан. Споразумението за партньорство и сътрудничество, сключено между Европейския съюз и бившия Съветския съюз, изтича. С настоящото споразумение ние показваме нашия стратегически интерес за сътрудничество с Таджикистан, който е важна част в региона. Искаме с това да се постигне стабилност, да помогнем за развитието на региона, за развитието на демократични институции, запазване на човешките права и върховенството на закона. Възнамеряваме да окажем помощ на борбата на, на Таджикистан с бедността, срещу трафика на наркотици и организираната престъпност. престъпност в доклада се критикува корупцията а, и други проблеми в таджикистанското общество. Призовава се Таджикистан да реши проблемите в образованието колкото може по-бързо. Ние също така изразяваме нашата загриженост по отношение на нарушаването на човешките права, особено правата на жените, независимостта на съдебната система и възможностите за развитие на гражданското общество приветстваме началото на диалог за правата на човека, който е в основата на успеха на нашите двустранни отношения. Изразяваме вярата си в възможностите на Таджикистан да създаде една модерна държава, която да играе важна роля в региона, особено в борбата с екстремизма, който идва от Афганистан и от други части на района. В доклада се изтъква, значението на енергетиката и водите, които имат отражение върху отношенията между държавите в Централна Азия. Бих искал да благодаря на всички колеги за доброто сътрудничество и на Комисията за ценната помощ. Искам особено да благодаря на посолството на Република Чекистан за техната помощ и сътрудничество. Надявам се, че с това споразумение Европейския съюз ще задълбочи и разшири сътрудничеството си с Таджикистан. Надявам се, че споразумението ще влезе в сила и ще започне да се прилага скоро. Надявам се, че то ще бъде одобрено от вас. Благодаря. Благодаря ви, господин Петърле. Сега ще чуем ораторите от името на политическите групи. Е, пръв ще говори господин Качмарик от името на НП. Е, благодаря, госпожо председател, госпожо председател на съвета, госпожо комисар, госпожи и господа. Бих желал да поздравя моя колега господин Петър Ле за изключително добрия и много уравновесен доклад по темата споразумение между европейските общности и Таджикистан. Таджикистан много често се критикува заради дефицита на демокрация, заради липсата на достатъчно свобода на религиозни вероисповедания, заради корупцията и така нататък. Но аз държа да отбележа, че именно в борбата срещу корупцията и при зачитането на човешките права Таджикистан постигна напоследък много голям успех, е, е, значителен напредък. Таджикистан е много важна страна поради геостратегическото си положение. Най-вече поради близостта с Афганистан, където има огромни проблеми с наркотиците, с наркотрафика, с тероризма. И точно по тази причина Таджикистан, който е непосредствен съсед на Афганистан, е много важен съюзник за Европейския съюз. Задължени сме в името на собствените си интереси да подпомогнем развитието на демокрацията в Таджикистан. Трябва да подчертая, че Таджикистан е една от най-бедните бивши републики на Съветския съюз. Таджикистан бе в списъка на Организацията на Обединените нации за страните, засегнати най-силно от економическата криза. Европейският съюз същевременно е най-важният търговски партньор на Таджикистан, така че трябва и от двете страни да се положат максимални усилия за ускоряване на развитието, на сътрудничеството, на страната. Особено важни са контактите с тази страна и за това Сърдечно благодаря на господин Петърле още веднъж за неговите усилия и доклада. От името на либералите и демократите в Европейския парламент господин Ленарди. Благодаря. Таджикистан е страна, която не се обсъжда често в тази зала. Ние се радваме, в нашата група, че имаме възможност да проведем днешния дебат. Като член на делегацията за връзки с Централна Азия, за мен също това е насърчително. Харесва ми идеята да огледаме отново представителствата ни в този регион. Таджикистан е нещо като предмостие на Европа, различен е от другите страни в региона и в частност по-различен от Афганистан. Освен това, те се борят срещу наркотиците и се стремят към правова държава и спазване на човешките права, което не е често явление в този край на света. Благодаря. Госпожа Хаотала има думата от името на групата на зелените. Със сигурност е, има много добри основания да сключим това споразумение с Таджикистан, за разлика от Узбекистан, където е, управлява диктатура. Таджикистан е една страна, която заслужава нашата подкрепа и ние бихме могли да повлияем в положителна посока. Много важно е това, което бе изтъкнато и от съвета и от комисията, именно, че ние бихме желали да подпомогнем развитието на демокрацията и зачитането на правата на човека в тази страна. Много важно е, че има и специален пратеник за Таджикистан, тъй като това ще допринесе за постигане на нашите цели. Ние ще подпомогнем страната и е, Европейският парламент ще подкрепи усилията в това отношение. Ще се спре и на водоисточниците и на а, е, водните ресурси в Таджикистан. Таджикистан би трябвало да бъде поощрен да използва максимално потенциала от подобни ресурси, тъй като а, там има такива и би трябвало да се изградят големи е, водно-електрически централи. Така ще се подпомогне економическото положение на страните в Централна Азия. А сега от името на консерваторите и реформаторите, господин Танок. Чарлз Танек. Таджикистан няма ресурсите на други страни от Централна Азия, но това не значи, че трябва да бъде пренебрегван. Централна Азия има жизненно важно значение и за политическото и енерги... енергийната сигурност на Европейския съюз. Очевидно, едни страни в региона ще се развиват по-бързо от други, но трябва да продължим да подобряваме нашите връзки с една част на света, която доскоро бе изолирана и напълно пренебрегната в дипломатическо отношение да даваме предпочитания на някои страни в Централна Азия, може само да навреди на нашите отношения. Защото виждаме, че терористите а, решително се опитват да използват бедността за своите цели. Правителството на Таджикистан отхвърля екстремизмът и с помощта на международната общност се опитва да консолидира демокрацията в страната си но Таджикистан продължава да носи е, белезите на една ужасна гражданска война, която избухна в е, началото на 90-те години след рухването на Съветския съюз. Никой не иска връщането на кръвопролитието. И за това народът подкрепя операциите срещу талибаните. Е, нашата помощ е много важна, за да може Таджикистан да се ориентира в своята политика правилно и да напредне по пътя на демокрацията. Сигурен съм, че диалогът с Европейския съюз ще насърчи Таджикистан в това отношение. Това е, е съотношението на Европейския съюз прямо Беларус и Узбекистан. Подобно трябва да е отношението ни и към Таджикистан, защото с него може да имаме важно политическо и економическо сътрудничество въз основа на демокрацията, откритостта и опазване на човешките права. Благодаря. От името на конфедеративната група на Европейската обединена левица, Северна зелена левица, думата получава госпожа Лесинг. Минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика. Като член на Комисията по външни отношения участвах в дискусия с представители на комисията за значението на това споразумение. Представителят на комисията по време на тази дискусия говори за значението на Фронтекс именно в граничната зона между Таджикистан и Афганистан. 1300 км е границата, общата граница на Таджикистан с Афганистан. Това вече бе споменато. Отново става ясно, че става дума за една репресивна политика от страна на Европейския съюз, който желае да се огради и да се предпази от приток на бежанци. Това е вредна, това е опасна политика. В резултат на едно подобно споразумение за партньорство, бежанците ще бъдат настанявани в лагери за бежанци, където условията са нечовешки. Същото, в крайна сметка, се наблюдава и в Украина – и за това, когато говорим за международен менеджмент на миграционния поток, трябва да имаме предвид всички принципи и е, клаузи в международното право. Европейската политика на добросъседство би трябвало да бъде инструментът, който ние ще използваме в подобни случаи. От името на Европа, на свободата и демокрацията, господин Белдер. Благодаря, госпожо председател. Този дебат събужда у мен смесени чувства. От една страна, аз оценявам, че в резолюцията на господин Петерли са отбелязани доста от чувствителните теми, засягащи економиката и обществото в Таджикистан. Но много ефемистично се говори за Таджикистан като относително стабилна държава. Не знам защо се прави това. Европейския съюз създава впечатлението, че това споразумение трябва на всяка цена да бъде сключено което ще има последици за валидността на много от критиките, които сме отправили към тази страна. Аз бях изключително очуден, когато прочетох в параграф 2 от разочар... за разочарованието на таджикистанските власти. Ние по-скоро трябва да зададем този въпрос обратно. Как се спазват правата, например, на протестантското мълценство там? трябва да изискваме от властите да свършат своята важна домашна работа. Следват други оратори по темата господин Алаки за една минута. Ще говори пръв от списъка. Благодаря. Аз под, поддържам това споразумение. Мисля, че то е много важна стъпка напред в сътрудничеството между Европейския съюз и Таджикистан. Страна, която има голямо значение за нас по много причини, ще спомена само една. Приносът и за стабилността а, и сигурността и на нашия континент. Защото Таджикистан е кръстопът на трафиката на наркотици, които идват от Афганистан за Европа и Русия. Най-малко 30% от хероинът, който се произвежда в Афганистан, стига в Русия и Европа през Таджикистан. Международната общност преди 10 години започна енергични действия в Таджикистан. Оказва му се помощ за укрепване на апаратът за контрол върху трафика на наркотици и виждаме вече резултатите. Това е пряк принос за стабилността и сигурността на Европа. Знам, че има все още много слабости, Колегите споменаха проблемите, които са още съществуват в Таджикистан по отношение на човешките права, бедността и така нататък. Но това споразумение е полезно за Европа, полезно за Европейския съюз, аз го подкрепям. Знам, че една минута е малко, но моля, колеги, спазвайте регламента. Скъпи колежки и колеги, сега преминаваме към спонтанните изказвания е, в рамките на 5 минути. Господин Панцери е първият, който би желал да вземе думата. Една минута имате. Грация, благодаря, госпожо председател. Аз е, подкрепям становището, че споразумението за партньорство с Таджикистан е нещо много положително. То ще ни помогне да постигнем някои от целите, които според мен са особено важни. Най-вече стратегически те цели, които са свързани с стратегическото положение на страната, които ще ни помогнат да стабилизираме условията там и в региона като цяло. Освен това, ние ще насърчим економическия и социалния е, е, ръст, е, социалния растеж в региона, а това е регион на бедни страни, а Таджикистан е най-бедната в този регион. И освен това, правните елементи, аспектите свързани с правата на човека би трябвало също да са особено важен елемент в рамките на споразумението. Надявам се, че това ще стане. Господин има думата. Хвала лепа, госпа председуюча. Благодаря, госпожо председател. Искам да поздравя колегата Петър Ле за отличния му доклад. Стан означава държава и Таджикистан е последната държава сред държавите, който има стан в името си. Стабилността в региона е в техен и в наш интерес и в стратегическия интерес на целия свят. Тази страна е средство. Нашите усилия трябва да бъдат насочени към всички държави от региона, независимо от мащаба им и тяхното богатство. С колко ресурси разполагат. Искам да благодаря на докладчика, както и на комисаря, на комисията, на шведското председателство, че сега се гледа по нов начин на тази страна. Господин Семки има думата сега. Благодаря ви. Благодаря най-сърдечно за тази възможност да говоря тук и да задам въпрос. Смятам, че споразумението е правилна стъпка в вярната посока. Но бих желал да задам въпрос на госпожа министър Валстрем. Трудно е, естествено, да се планират тези особено сложни мерки и действия от страна на Европейския съюз, но толкова ли е невъзможно да подпомогнем Таджикистан при изграждането на образователната система в тази страна, най-вече в граничната зона. Таджикистан има огромни проблеми с контрола на тази граница, на общата граница с Афганистан. Таджики е, има и от другата страна на границата. Там има е, е, едно доста голямо мълчинство и аз мисля, че ние би трябвало да обхванем с е, мерките за помощ и е, населението от другата страна на границата и образованието на подрастващите там. За момента не виждам други желаящи да се изкажат. Колега вие или не? Господин Поселт, да. Госпожо председател, аз също бих искал да подчертая, че става дума за отличен доклад на колегата Петърле трябва да сме наясно, че Народите на Централна Азия, които биха желали да се развиват по пътя на демокрацията и на независимостта, са едни от най-важните партньори на Европейския съюз. Тези народи, народите, които населяват този регион от столетия вече са под е, чуждо потисничество и те са най-сетне свободни, независими и ние трябва да ги подпомогнем. Естествено, че има корупция, естествено, че има престъпност. Ние ще им помогнем в борбата срещу тези е, явления, но трябва да обърнем поглед и към дългогодишната, вековна, хилядолетна история на тези страни, към тяхната богата култура. Това са нашите партньори, не само в економическо, но и в културно отношение. Благодаря ви, господин Паселт. В рамките на спонтанните изказвания, като последен оратор, господин Леврис. Благодаря, госпожо председател. Искам да кажа нещо по въпроса за престъпността и незаконната иммиграция. Истина е, че геополитическото положение на Таджикистан има ключово значение за нас и затова трябва да му обърнем особено внимание. От една страна трябва да бъде овладяна престъпността, особено трафиката на наркотици от Афганистан. От друга страна, Европа не може да позволи а, е, да се продължават а, е, миграционните потоци от Афганистан през Таджикистан към Европа. В момента най-голямата тежест поднасят е, средиземноморските страни Малта, Кипър, Италия, Гърция. А, но страните от Северна Европа също ще платят висока цена, ако това положение продължава. Европа трябва да осъзнае, че ние не можем да продължим сами да понасяме тежестта на този миграционен поток. Благодаря. А сега? След като чухме ораторите от депутатите, давам думата отново на представители на съвета. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за проведения дебат. Както каза господин Петър Лев в своя отличен доклад. Споразумението за партньорство и сътрудничество е част от една по-голяма стратегия за подобряване на стабилността и сигурността в Централна Азия. Ние трябва да гледаме в този по-широк контекст, тъй като въпросът засяга много страни, не само Таджикистан и Афганистан. Всяка страна има своите специфики и своите проблеми и доклада на господин Петърле ги разглежда систематично. Проблемът с човешките права остава сериозен в Афганистан. Същото се отнася и за човешките права, за демокрацията, за правовата държава. Важно е да водим и в бъдеще диалога по човешките права права и се надявам, че на следващата среща комисията ще бъде изключително ясна относно какви са очакванията ни към Таджикистан в това отношение. Конференцията, която подкрепихме, която се проведе през юли, целеше да се подобри състоянието на върховенството на закона в Таджикистан. Там очакваха, участваха различни неправителствени организации, много експерти, хора от Таджикистан. Целта беше да се обсъдят въпросите за подобряване на правната сигурност и върховенството на закона. Европейския съюз подкрепя редица проекти за водноцентрали и други проекти, които се базират на научни изследвания и които отчитат конкретните нужди в региона. Беше споменато също за управлението на границите. Това е изключително важен въпрос. Европейския съюз осигурява 66 милиона евро до 2010 година и 70 милиона за следващите 3 години тези рамки трябва да има възможност да се подобри контрола по границите и обучението на служителите от полицията и митниците. Надявам се, че комисията ще работи по този въпрос и в бъдеще. В заключение, госпожо председател, има много сложни проблеми в Таджикистан и останалата част от региона, но има частица надежда и все пак не бива да забравяме за големите предизвикателства, които са пред нас. Радвам се, че вие намирате за важно да преминем към сключването на ново споразумение за партньорство и сътрудничество като един по-силен инструмент за продължаване на диалога и изграждането на демокрацията в тази страна. Това споразумение запълва празнина, която съществуваше в регионалната стратегия. Благодаря за подкрепата. Благодаря, госпожо председател на съвета. Давам думата на комисар Фереро Валднер. Благодаря. Искам най-напред да заявя, че ние отдавна съзнаваме, че нашата стратегия за Централна Азия е, има ключово значение и ще има положително значение за стабилността и просперитета на всички страни в района. Както правилно беше казано, тези страни не трябва да бъдат пренебрегвани. Най-малкото трябва да бъде пренебрегван Таджикистан. С тази най-бедна страна на Централна Азия ние трябва да работим в сътрудничество. Като казвам това, да, разбирам, че има много големи проблеми. Господин Алаки спомена някой от тях. Афганистан а, продължава да бъде най-големия производител на хероин в а, света и през Таджикистан и през други централно-азиатски страни минава транзитът на опиум, хероин и опиум а, минават през Афганистан, през Иран, през а, а, Туркменистан, а, Узбекистан и Таджикистан. Това е северният път. Ние много добре знаем, а, че това е а, много важен въпрос. Но същевременно не трябва да се забравя, че производството на наркотици в Афганистан намалява. И сега трябва да работим заедно, за да може това намаляване на производството да продължи. Затова а, ние въведахме така нареченото управление на границите, което помага за борба с контрабандата, помага на законната търговия между тези страни и разбира се, спомага за намаляване и предотвратяване на производството на наркотици. Това са институции, създадени с наша помощ. Трябва да кажа, че те работят много добре. Обучението на кадри е много важен въпрос, който ние нито за секунда не подценяваме. Да кажа нещо и за правата на човека. Наистина, новото споразумение за партньорство и сътрудничество ще ни предостави инструмент за задълбочаване на диалогът ни с Таджикистан, включително и в тази област. Споразумението съдържа клауза за човешките права. То ще ни даде възможност да обсъждаме с таджикските власти всичко свързано с правата на жените, свободата на събранията, религиозните свободи и така нататък, защото наистина има проблеми във всички тези области. Беше споменати водите и водните, водния баланс. Ще кажа, че от много години съзнавам този проблем. Опитваме се да помогнем на таджиците и сега играем роля на посредник между централноазиатските страни за решаване на този въпрос на регионално равнище, като се вземе предвид, вземат предвид нуждите на Таджикистан и Киргизстан, и надолу по течението на другите страни Туркменистан, Узбекистан. Само по този начин може да намерим трайно решение на въпроса с водите. Тоест работим с всички централно-азиатски страни и сега съществува вече национален политически диалог по въпросите на водите и до година всичките тези въпроси ще бъдат още един път обсъдени и ще се направи опит за тяхното решение. Госпожо председател, сега е време да се подкрепи последният етап а, от одобряването на а, споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейският съюз и а, Таджикистан. По този начин изпращаме силен сигнал към Таджикистан, че Европейския съюз спазва ангажиментите си, поети в нашата стратегия за Централна Европа. По този начин проправяме пътят за партньорство, което е в наш интерес, в интерес на нашата сигурност за а, стабилността на Централна Азия. Благодаря. Благодаря, госпожо комисар. Ще дам думата още веднъж на докладчика господин Петър Ле за две минути. Благодаря ви много. Искрено благодаря за това, което казахте, за новата светлина, която беше хвърлена върху тази тема и за това, че той поставя ново ударение. Виждам, че има единомислие между евродепутатите и решимост за задълбочаване на сътрудничеството с Таджикистан. Ние всички сме наясно с специалната роля на Таджикистан в региона. Надявам се, че строго ще следим и прилагането на практика на споразумението и ще имаме скоро възможност да направим това. Искам да подчертая и важността на парламентарното измерение в контрола върху изпълнението чрез делегацията за контакт с страните от Централна Азия. Обеден съм, че утре ние ще достигнем до решение, ще получим голямо мнозинство за това споразумение, за да може то да влезе в сила. Така Европейския съюз и Таджикистан ще имат възможност да си сътрудничат на регионално, двустранно и световно равнище. Благодаря на всички за помощта. Благодаря ви, господин докладчик. Получих предложение за резолюция от е, Комисията по външни отношения. Утре ще гласуваме по резолюцията. Приключваме с дебатите по тази тема.